си. Ora l'ordine del giorno. Дневният ред предвижда едноминутни изказвания. Започваме с колегата Папа Николао. Благодаря, госпожо председател. Гърция полага сериозни усилия в момента, за, освен економическите усилия, да се справи с нелегалната иммиграция. И това става в една среда на разпространяване на екстремистски националистични влияния. Миграционните потоци по дължината на Ефрус са намалени благодарение на тези усилия – благодарение на доброто опазване на границите. За съжаление обаче, ние сме под сериозен натиск поради събитията в Сирия. Нелегалната иммиграция е наистина представлява сериозен товар и Европейския съюз трябва да обмисли доброто разпределение на този товар, мисля, че съществуват някои клаузи в законодателството и това ще е най-доброто средство, за да може Европа да е, работи наистина солидарно с, при добро разпределение на това бреме. Благодаря ви много. Благодаря. На 6 април 2009 имаше земетресение, което отне десетки е, живота, както и нанесе сериозни щети Европейския парламент, вследствие на предложение на наши италиански колеги, успя да мобилизира 500 милиона евро, за да може да облегчи страданията на жертвите и да възстанови някои от щетите. Три години след това, миналия понеделник, госпожо председател, един италиански съд осъди някои научни работници, които не са успели да предвидят земетресението. Това съдебно решение е безпредседентно и много опасно защото не се осъжда само някои научни работници, но осъжда изцяло науката и то всички науки. Нямам намерение да искам сега от Европейския парламент да се намесва пред италианското правосъдие, но позволете ми, че тези, които съдят, да кажа, че тези, които съдят, също ще бъдат осъдени един ден. Благодаря. Колегата Тейлър. Госпожо председател, Уважаеми колеги депутати, искам да говоря за оставката на господин Дали и директивата за тютюневите изделия. Всъщност, вие сте запознати с европейските национални и международни медии. Обикновено в тях се казва, че поведението на господин Дали едва ли е безупречно. Също времено аз се надявам Европейския парламент да бъде по-добре информиран в бъдеще. Сега преминавам към по-сериозния въпрос. Докъде стига директивата за тютюневите изделия след оставката на господин Дали? Тютюнът убива 600 000 граждани на годишно. Тук трябва да действаме решително, а изявленията на комисията, че тази директива си остава приоритет, не ме убеждават. Не бива да има повече закъснения. Защото сега с назначението на нов комисар имаме забавене от няколко месеца по директивата. Мисля, че Диджи Санко почти си е завършил консултациите като генерална дирекция и би трябвало да се работи бързо по директивата. Искам комисията бързо да приключи с това предложение в името на европейските граждани. Благодаря. Андерс, доктор. Благодаря, Андерс. Um, Благодаря. Искам да споделя с вас една история от YouTube, която се запознах преди половин година. Казва се, не харесвам пиратството в видеопродуктите, но обичам песните. Ето това е по същество а, сумира нередностите в а, пиратството и това как за много хора това е нещо а, нормално. Има една популярна песен от един виетнамски диджей и тази песен е вдъхновена а, от, е вдъхновена от някои неща от а, живота и от една фантастична книга а, от а, автора Джон Мартин. Бях а, впечатлена от а, коментарите на ползвателите, която е тези коментари са в контраст с това, което той смята а, и, а, а, което е част от нашето ежедневно съществувание. Е, онореволе Бафтон. Господин Бафтон. Uh, you, Благодаря ви, госпожо председател. Трудно е да се следи ставащото в Обединеното кралство, нали? Знаете, че нашия външен министр каза тази седмица, че ЕС трябва да се децентрализира. Нашия премьер говори за Банковия съюз и еврозоната и каза, че те пък трябва да се федерализират. Говори се и за референдум по Лисабонския договор. Камерън гарантира, че ще има референдуми по всички бъдещи договори на ЕС. също време, но господин Барозо призовава за една конфедерация на демократичните държави, но това едва ли ще включи Обединеното кралство. Какъв ще е политическия референдум на господин Камеран? Кога ще се случи? Знаете, че предстоят избори за Европейски парламент. Какво ще стане, ако Обединеното кралство напусне преди 2014 година? Може да се стигне до объркване. Европейския съюз трябва сериозно да обмисли изхода на Обединеното кралство от Европейския съюз. Онореволе Месцарос. Колегата Месарош. Благодаря, госпожо председател. През 2004 година 10 държави си присъединиха към Европейския съюз. Преди това имаше много дълъг процес на присъединяване, по време на който всяка от, една, от тези държави изказа интересите си. Но тези интереси бяха забравени. Например, декрета Бенеж в Словакия веднага след войната. Този декрет се основаваше на етническо прочистване и на колективна грешка. Каза се тогава, че този декрет няма да има а, никакви последици днес, но се оказва, че много съдилища тълкуват този декрет. Ако присъединяването не можеше да бъде отменено, във всички случаи се оказва, че този декрет ще трябва да бъде все пак преразгледан във връзка с всички тези правни противоречия, за да може да има равнопоставеност на всички европейски граждани навсякъде в Европа. Благодаря.

Генерали б'маġġоранza релатива Става дума за избо, избиране с 53% на член на парламента. През последните месеци мнозинството бе загубено и някои членове на опозицията и на партията гласуваха срещу самата партия и срещу правителството. Това ще рече, че това правителство няма стабилно мнозинство. И т.е. ще имаме нужда от ново правителство. След като няма стабилно мнозинство правителството, партията на която е излъчила кабинет. Той ще рече, че има нужда от нови избори. Правителството обаче не го прави. Ние сме в криза а ни трябва стабилно правителство, трябва ни сигурност. Аз апелирам към Европейския парламент да проследи ситуацията в Малта. Благодаря. Колегата Мейер. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да спомена факта, че някои правителства на държавите членки е, хвърлят полицейски сили срещу протестиращи граждани, срещу економиите. Amnesty International осъжда това използване на насилие в Испания, в Гърция и другаде. Политиците и полицейските сили действат без да могат да бъдат идентифицирани макар че точно така е по закон. Всяка злоупотреба с сила срещу европейски гражданин не бива да остава ненаказана. Точно за това трябва да се идентифицират съответните полицейски сили. В крайна сметка, отговорността се носи от политиците, от тези, които издават заповедите, така че трябва да внимаваме да няма никакво насилие от страна на полицейските сили и всяка злопотреба да бъде наказана. Благодаря. Госпожа Билбао. Баскския район е много особена територия. Преди 30 години там беше истинска индустриална пустош, а увеличихме по 10 е, брутния вътрешен продукт, за да достигнем Холандия. Наистина економиката ни се консолидира и последните избори наистина показа нашия просперитет. Оба, при нас няма криза. Искаме да въведем економически мерки за растеж, за конкурентоспособност, за трудови места, за работни места. Искаме да допринесем за Европа именно чрез нашия опит. Опита в нашия регион. Баските желаят да запазят идентичността си и по този начин да допълнят опита на Европа за засилването на демокрацията и в нашата страна, и в Европа. Благодаря. Колегата Ангоракис има думата. Συγκυβέρνηση στην Ελλάδα μαζί με τους ξένους συμμάχους. Коалицията в Гърция, заедно с външните си партньори, съюзници, а, а, действат е, е, без всякаква отговорност, е, прилагат насилие срещу хората, уволняват, безработицата расте, процентите скачат, а онези, които работят, получават нередовни заплати. Мисля, че тези мерки са варварски и това подронва економическата структура на страната. Това го наблюдаваме в много страни на Европейския съюз и смятаме, че а, нещата са стигнали до предела си. А, мисля, че е крайно време хората, народът да си кажат а, думата и да се опълчат срещу монополите в Европейския съюз. Благодаря. Колегата Согов. egy nagyon komoly problémára szeretném felhvni képviselőtársaim és főként a bizottság képviselőinek Искам да обърна вниманието на колегите на следния проблем. Преди няколко месеца стана невъзможна работата на неправителствените организации в Румъния Комисията спря да финансира проектите им. Разбира се, не поставям под въпрос е, основанията на комисията, с които се оправдава спирането на това финансиране, но просто искам да кажа, че дейността на стотици неправителствени организации сега е поставена под въпрос, защото средствата не пристигат. Някои от тези организации сега задлъжняват пред банките, защото взимат заеми. Но някои проекти наистина са застрашени. ние не можем да си позволим лукса заради някои проблеми, свързани с компетенции или с злоупотреби, да спрем цялата програма за развитие на човешки ресурси в Румъния. Благодаря. I would like to welcome that the European... Council. На 18 и 19 октомври Европейския съвет ясно заяви, че растежа и заетостта си остават приоритети. Европейският съвет призова държавите членки да се борят срещу кризата, бедността и социалната изолация, нещо, което приветствам – така или иначе в Евросъюза виждаме, че се ускоряват вредните тенденции и хората вече не могат да си осигурят достоен начин на живот. Нещо, което е сериозно предизвикателство. Европейският съвет през ноември ще обсъжда следващата многогодишна финансова рамка, нещо от ключово значение за нашите граждани и бъдещето на Евросъюза. Същевременно трябва да се обърне внимание на най-необлагодетелстваните общности. Надявам се, че измененията, които предлагаме, ще се приемат единодушно в съвета, за да се помогне на тези необлагодетелствани европейци. Благодаря, госпожа Данчила. Всички си даваме сметка за финансовите трудности, които изпи... срещу които са изправени европейските фермери поради а, продължителната суша. Например, сушата в Румъния унищожи почти половината от а, житните площи житните култури. Това е една ситуация, при която дава изключително негативно отношение, отражение и трябва да се предприеме цял набор от мерки, да се покаже солидарност с земеделските стопани, местните и националните администрации правят всичко по силите си, но все още се нуждаят, все пак се нуждаят от помощта на Европейския съюз. А Европейския съюз е създал фонд за солидарност за такива случаи и нека да се предвидят мерки за неутрализиране на последиците от сушата. Благодаря. Госпожа Елесън. Благодаря, госпожо председател. Наводненията в моя регион включително и в столицата на региона Сарагоса, засегнаха училища, обществени заведения, пътища, като щетите са оценени на повече от 24 милиарда евро. Това е регион, който е, страдаше от сушата преди това, така че сега наистина нещата станаха още по-страшни, а комисията не реагира достатъчно добре и достатъчно спешно, за да се мобилизират фондовете за помощ от Европейския съюз. Изключително важно е моите съграждани да могат да се възползват от тази помощ. Благодаря. Колегата Галагер. Uh, uh, Днес аз Имах честа да видя, че моят доклад се подписва от председателя на парламента и председателя на комисията, че по този начин наистина официално се приемат нормите срещу неустойчивия риболов. Така комисарят Даманаки ще разполага с необходимите инструменти да налага санкции при неустойчивия риболов в Исландия, в Фариойските острови, запасите в Североизточния Атлантически океан. Това е нещо много важно. Започнахме да работим още през 2010 година, преди да се стигне до критичната ситуация на тези острови. Всичко това е в контраст с разтоварванията на суша през 2011 година, които бяха абсолютно неустойчиви. Цената обаче не падна кой знае колко заради нещастието в Япония. Комисията ми се струва, че вече разполага с необходимите инструменти – с регламент, който трябва да се прилага. Имайте предвид, че в Лондон тази седмица пак не успяха да се споразумеят по основното споразумение. Господин Бозой. Grazie молто. Săptămâna трекута в avut loc la București, odată cu Миналата седмица в Букурещ проведохме разискване за финансиране на средните и малки предприятия, организирано от групата АЛДЕ. Имахме представители на почти всички средни и малки предприятия, на Европейската комисия, на Европейската банка и представител на румънското правителство. Ние всички споделиха едни и същи притеснения ние установихме, че като че ли европейските институции са далече от е, тревогите на средните и малки предприятия. Ние трябва да провеждаме по-интензивен диалог с тези предприятия, за да отчитаме техните нужди. Получаваме оплаквания, хронични оплаквания за невъзможност да участват в европейски програми. Тази реалност трябва да я вземем предвид в многогодишната рамка и да подобрим условията за функциониране на средните и малки предприятия в Европа. Благодаря. Госпожа Андерсън. MEPs have immunity intended to Знаем, че евродепутатите трябва да защитават свободата на словото, но не би трябвало да се стига до използване на езика на омразата. Знаете, че в Северна Ирландия ние работим упорито по помирението, разрешаването на конфликтите. Знаем, че конфликтът може да се реши единствено чрез преговори. Трябва да седнеш и да говориш с врага си. Да се признае, че и моят враг има права, и аз имам права, които той трябва да отчете. Същевременно знаем, че нашият парламент говори за просперитет, за солидарност, за това трябва да се дистанцира от евродепутати, чието коментари насаждат омраза. Когато имаме евродепутат, който идва в Белфаст, имам предвид Ник Грифит, и се изказва за работата на прокуратурата, по този начин се заплашва живота на хората с хомосексуални тенденции. Такъв човек не бива да се възползва от имунитета на евродепутат. Благодаря, колегата Николеско. Благодаря, госпожо председателстваща. Бях отправил питане към комисията какви мерки се вземат предвид за преодоляване на кризата в реколтата на житни продукти в резултат от сушата, което се отрази негативно и на потребителите в целия Европейски съюз е, стопаните се тревожат, че няма да имат достатъчно а, е, фураж. Укра... Украинците биха искали да внасят от септември а, е, да направят първите, а, първия внос посредством шикарската борса но а, говорим за, а, говори се за едно безсмислено напрежение на пазара. Не, то не е безсмислено. През първата четвърт на текущата година цените стигнаха исторически рекорд. Европейския съюз трябва бързо да излезе с стратегия за преодоляване на този проблем. А като попитахме за такава стратегия, комисията отговори с структурни мерки. Да, добре, структурни мерки, но ние имаме нужда от конкретно решение на конкретен въпрос. Благодаря. Благодаря tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Mostani hozzászólásommal elsősorban az Európai Bizottság. Уважаеми колеги, бих искал да се обърна към Европейската комисия. Приветствам факта, че представителя на комисията е още в залата. Става въпрос за протокола от 2012 е, година, който ще бъде приключен. Протокола от Киото, ще, който ще трябва да бъде се поднови. Има принцип, според който Европейския съюз трябва да се счита за една държава, което означава, че намалените емисии трябва да бъдат постигнати от всички държави, включително и Унгария. Унгария се е ангажирала да намали с 6%, а всъщност осъществи намаление от 25%. Но комисията не позволява този резерв да бъде прехвърлен за следващия период. А за страните от Централна и Източна Европа това може да се окаже наложително има конкретни предложения в тази връзка и ние бихме искали комисията наистина да се занимае с този въпрос. Благодаря. Колегата Тикао. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. Липсата на компетентност на десните правителства в Румъния през последните години доведе до финансови корекции и преустановяване на плащанията по три програми са финансирани по структурните фондове 2010-2011 година. Комисията установи сериозни недостатъци в проверките – по тези програми, особено транспорт и конкурентоспособност. С това се намаляват сумите, които се разпределят. Сегашното правителство разполага с два месеца за отстраняване на недостатъците, но ние искаме да призовем комисията да помага на румънското правителство, за да продължи финансирането на проектите в Румъния. Ние имаме нужда от тях. Онореволе Ойоланда. Госпожа Ойоланд. Госпожо председател, има проект за директива отнасяща се до горивата, излечени от чистов газ. Всъщност се създава рамка, която да възпрепятства производството на такова гориво в Европейския съюз. Това е стратегически въпрос. Шистовия газ трябва да може да бъде експлуатиран и трябва да се постигне е, добър пазар – когато се въвежда такава дискриминация спрямо някои производители, това наистина представлява пречка за продажбата на подобни горива. Трябва да има равнопоставеност за всички и по-специално за производителите на гориво от този вид. Така че такива мерки не бива да бъдат въвеждани не трябва да се плащат бонуси на някои предприятия за намаляването на въглеродния двуокис, след като това в крайна сметка се обръща срещу нас. Благодаря. Колегата Мърфи, благодаря ви, госпожо председател. Всъщност, Нобеловия комитет сигурно има странно чувство за хумор или не разбира значението на думата мир. Преди три години връчиха наградата на военния главатар Обама, а сега я връчват на Европейския съюз, където навсякъде имаме десни правителства, които водят класова война срещу своите граждани. Финансови ограничения вместо избор. Това виждаме във войната. И тук няма жалост. Войната се води от името на банките, на едрия бизнес, на богатите в Европа, Виждаме обаче, че има и отпор към гръцките работници. Се присъединиха испанците, португалците. През последните седмици милиони протестираха. Освен това ще имаме обща стачка в Гърция, Испания, Португалия, Мата и Кипър на 14 ноември. Това добавя към усилията и масовите протести в цяла Европа. 14 ноември ще бъде запомнен в Европа, защото ще това е деня, в който европейците ще кажат не на финансовите ограничения и тройката трябва да помисли какво ще направи след това. Благодаря. Grazie, la parola all'onorevole Winkler. Господин Уинклер, благодаря много, уважаеми колеги, господин комисар. Европейският съюз днес е на повратна точка. Европейския проект е застрашен от кризата, от популизъм, от ксенофобия и имам предвид изхода от последният Европейски съвет и усилията на комисията върху това, върху което трябва да се фокусираме, подкрепа за нашите граждани, защото те се обръщат към правителствата си. Европейския съюз има огромен проблем със своята легитимност да трябва да укрепи усещането на гражданите, че, при, че принадлежат към Европейския съюз. И това трябва да го направят заедно с правителствата и регионите. Моето силно а, увереност е, че европейските правителства трябва да играят централна роля в този процес. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Благодаря ви. Аз бих искал да поговоря за конференцията, която организирам в парламента от 4 до 8 март. Организираме конференция, както казах, 4 до 8 март 2013 година, за да отбележим ирландското председателство. Ирландското председателство е съдомакин заедно с парламента. Знаете, че сме изправени пред економически предизвикателства, за които трябва да се търсят глобални отговори. Тук трябва да сътрудничим, а не да се съревноваваме. В това отношение разработващите политиките трябва да застанат заедно, ние сме поканили представители от държавите от цял свят. Нека дойдат в парламента и разговаряме. Това трябва да е основата на бъдещото сътрудничество, за да разгърнем потенциала на Хоризонт 2020. Благодаря ви. Мирски non c'è, quindi l'onorevole Господин Дейвид. Благодаря, госпожо председател. Е, няколко пъти чуваме представителя на независимата партия в Великобритания. Много пъти критикуваме финансовото управление на Европейския съюз, но какво да кажем за финансовото управление на собствената му партия? Господин Фароч преди е, няколко години пледира за пълна прозрачност от страна на депутатите е, и да се обновяват изказванията, да се публикуват всеки семестър. А, сега, какви са разходите му а, да погледнем? Повечето детайли липсват, няма никакъв финансов одит, просто а, стъкмистика. Той критикува Европейския съюз и управлението му, а неговите финанси, а, той дори не може да си пази фактурите. А, не е усъвременявал сметките си в последните две години и дава отчет само за една малка част от това, което получава. Къде е отива останалото? Отива в личният, е, личните банкове сметки на евродепутатите. Как е, да, иначе е, тогава нека го обясня, ако не е така. Тоест, той а, нарушава собствените си а, обещания. Претендира, че е честен, а във всъщност практикува една игра на измама. Следващият път, когато той застане тук, а, много от депутатите трябва да му зададат доста а, сериозни въпроси колеги, Благодаря, колеги. Сега приключваме с е, дебатите. Благодарим на комисаря, който остана сред нас до